Good afternoon, colleagues. Um, we will begin this morning's proceedings with the... Добър ден, колеги. Добър ден, колеги. Започваме с дневния ред. Предполагам, че няма възражения и го приемаме. Първо за езиковия профил. Имайте предвид, че няма превод към от ирландски. Нека направя и съобщение от личен характер. Е, моята сътрудничка, която 6 години работи в тази комисия, днес е с нас. Това е последният и ден в парламента. Нека и благодарим за отличната работа, като я засрамим пред цялата комисия, казва председателя. Нека и благодарим. Um, Благодаря ви, колеги. В същия дух, може би трябва да изброя няколко цифри. Много от вас присъстваха на последното гласуване в Страсбург, за което благодаря. Не всички успяха да дойдат днес тук, но благодаря на тези, които са в залата. Може би трябва за протокола да уточня, че миналата седмица имахме безпредседентно голям брой тристранни разговори, някой на заключителен етап. Членовете на тази комисия всъщност присъстваха на 43 заседания като цяло, много повече от която и да било друга комисия в Европейския парламент. Освен това в нашата комисия присъствието е много по-добро. За това и искам да благодаря на всички вас. Ясно е, че не става дума за това само да гледаме цифрите и да видим кои от нас са най-добрите. Тук можем само да замълчим. Не, не става дума за това. По-скоро е свързано с факта, че в тристранните разговори видяхме как се работи по законодателни актове, които чакаха години наред да бъдат приключени. За това и трябва да благодарим на всички колеги, на сътрудниците, на сътрудниците, на докладчиците в Сянка, на всички, които помогнаха за това. Ние работихме освен това под натиска на проблемите отвън, като мигрантската криза, сигурността, теми по които нашата комисия, както знаете, е много активна. Но много постигнахме през последната година и за това искам да ви благодаря. Освен това проведохме и конференции, като тази по личната информация. Има какво да отчетем като реални постижения, за което още веднъж ще кажа благодаря Казвам го сега, защото сигурно към края доста ще си тръгнат. Но така стигам и до следващата точка в дневния ред – заключенията на Люксембургското председателство в областта правосъдие и вътрешни работи. И тук искам да благодаря, не става дума за любезност, а за истинска благодарност на всички колеги, участвали в тристранните разговори. Мисля, че вие, Етиен, ми обяснихте веднъж, че Люксембургското председателство ви се струва един безкрайен съвет по правосъдие и вътрешни работи. Това е така. Вие и вашия екип работихте много усилено. Страната ви е малка, но работихте упорито по законодателния дневен ред и се заехте с някои от най- трудните въпроси на Европейския съюз. Направихте го успешно и за това е хубаво, че днес сте тук, за да поговорите и с колегите. Аз още веднъж ви благодаря за постигнатото. Започваме с обмена на мнение. Ако не познавате Етиен Шнайдер, той е заместник премьер и министър на вътрешната сигурност в Люксембург. При нас е и господин Аселборн, министър по миграцията и убежището, министър Фелис Бракс. Още веднъж ще им кажа добре дошли. Вие, Етиен, сте първия, така че може би ще ви дам думата и след това ще чуем и другите министри. Знам, че ви предстои много важна междуправителствена среща. Първо ще чуем Жан Аселборн, министър за миграцията и обежището. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги от Европейския парламент, от началото на нашето председателство, както знаете, бяхме изправени пред огромна мигрантска криза – Бройките непрекъснато се увеличаваха, човешките драми също безпредседентни сцени. Трябва да кажа, че това бяха трудни условия за работа, трябваше да се реагира много бързо. В хода на нашето председателство ние работихме с групите по обежище, граници и сигурност трябваше да разгледаме цял пакет от мерки по външните граници, както и вътрешните граници. Необходимо беше да се уточни какъв ще е подхода към кризата ни, криза, която изискваше глобален отговор, възоснова на солидарността и отговорността. Това са стълбовете на европейската политика. Разбира се, ние работихме по конкретни мерки. При солидарността беше много важен приема на мигрантите. Необходимо беше да се стигне до съгласие за тяхното преразпределение във вътрешността на Европейския съюз трябваше да намерим решение в един много труден момент, както знаете, но ние разчитахме на тясно сътрудничество с вас, Европейския парламент. Още веднъж ви благодаря за намереното съгласие по преразпределението на 168 000 мигранти и допълнителни 20 000. Всичко това обаче е недостатъчно – ще трябва да проявим и търпеливост, и упоритост. Но мисля, че ние сме в началото на прилагането на мерките. Ако тези идеи бяха доста неясни преди 6 месеца, сега има много по-голяма конкретика. В Гърция трябва да се работи много по-опорито по приема и преразпределението, но поне пътят е очертан. Това, което е неприемливо е, че някой не искат да изпълняват ангажиментите си. Няма ли солидарност, то основата ще се урони. Разбира се, ние можем да кажем, че днес има 28 държави членки и асоциирани страни като Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштайн, които се стремят да работят в европейската рамка. Европейската програма за преразпределението на мигрантите би трябвало да бъде входа към Европейския съюз. Това е програма, която гарантира устойчивото развитие на засегнатите лица и бъдещето на бежанците по света. Освен това, програмата се конкретизира по отношение на Турция. Не бива да има очаквания, които не можем да изпълним – в бъдеще ангажиментът за преразпределение и преместване би трябвало да бъде свързан с принципа на взаимността, защото това е глобална криза. Всички устойчиви решения трябва да се съобразяват с естеството на миграцията – някои държави са изложени на много по-голям натиск, отколкото други. Ето защо при нашето председателство Европейският съюз подсили и финансовото, и материалното, и оперативно сътрудничество с трети страни в областта миграция. Освен това, в рамките на съществуващото сътрудничество през последните 6 месеца работихме с целия континент – Африка. Нека ви напомня за срещата в Лавалета, която се проведе през есента. Подписахме и споразумение с Турция. Работим с Западните Балкани и Близкия изток. На 8 октомври проведохме и конференция на високо ниво по маршрутите през Близкия изток и Западните Балкани. Имаше и конференция ЕС Турция към края на месец октомври. Беше прията декларация, план за действие. Всичко това няма да остане само на книга. Много е важно да бъде въплатено в реални проекти, за да има въздействие на място. Европейският съюз трябва да прояви отговорност, да приеме тези, които имат нужда от защита. Същевременно трябва да защитава своите граници и да връща тези, които нямат нужда от международна закрила – Необходимо е да се борим с незаконната миграция и да насърчаваме, може би, законната миграция. Чрез политики, които са последователни, в които има доверие, да има и ефективна политика на връщанията. Ето защо Люксембургското председателство работи неспирно по приемането и на заключенията за по-ефективна политика на връщания. Имаме и горещите точки в Гърция и Италия за съвместно управление на мигрантския поток, който обаче не подлежи на връщане. Имаме заключенията по страните в южната част на Европа. Имаме и мандата на Frontex, който е от огромно значение – в краткосрочен план успяхме също така да консолидираме шенгенското законодателство и общото управление на външните граници. По-малко национален суверенитет, по голяма общностна отговорност. Това трябва да е стратегията и Европейската комисия би трябвало да изчерпи всички възможни мерки, при механизма за оценка на Шенген. Според Европейската комисия, националните решения за повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници е оправдано заради е, сигурността. Е, знаем, че тези мерки могат да се удължат максимално до 6 месеца. Това означава март за месец Германия, малко по-късно за Австрия и Малта би трябвало да се помисли какво ще последва. Аз не съм привърженик на контрола по вътрешните граници, точно обратното. Мисля, че повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници в контекста на мигрантската криза без подготовка на е, европейско ниво е нещо безотговорно по отношение на гражданите. За това трябва да се вземат мерки за външните граници, като се следват е, законови възможности, които са далеч по-прецизни. Необходимо е да се преговаря с Европейския парламент и за директивата за научните работници и студентите. Така ще можем да привлечем младия талант към Европа. По отношение на миграцията мога да кажа накрая, че е, трябва да засилим опазването на външните граници и е, да следваме спазването на шенгенските правила. Правото на убежище трябва да се прилага еднакво навсякъде, да има истинска хармонизация. Освен това, би трябвало да се мисли за социалните придобивки и достъпа до пазара, да има общи норми и еднакво изпълнение. Следователно трябва ни конвергенция на нивото на вземаните решения. Това да е европейското ниво. Така можем да си представим система, която е сходна на системата за закрила на патентите. Разбира се, ние имаме нужда от повече амбиция в мигрантските политики. И сега да премина към втората тема, която е много важна за Европейския парламент и Люксембургското председателство – правовата държава. През декември 14 година, по време на италианското председателство, се приеха заключения, в които, с които се ангажираме да водим годишен диалог с оглед е, е запазване, съхраняване законовия ред в е, Европейския съюз. От ноември 2015 година председателството и всички държави членки е, всъщност приеха тези заключения, след което започна първия политически диалог за защита на правата и основните права в Европейския съюз. Става дума за ключово право в Европейския съюз. Ако съвета играе ключова роля, като подхранва културата на зачитане на тези права в Европейския съюз, това е, е всъщност целта. Да, трябва да видим дали диалога е, е се води по принципите на обективността, недискриминацията и равнопоставеността на всички държави членки. Люксембургското председателство приветства и факта, че този обмен на мнения е, се проведе по един безпристрастен начин. Държавите членки имах възможност да представят най-добрите си практики и проблемите в национален план, както и е, техния подход за преодоляването на проблемите. Би трябвало да е, Междувременно е, съвета проведе обмен на мнение с е, държавите членки по цифровия ред както и зачитане правото на държавата, на, на, на държ... примата на закона, както и единия цифров пазар. Е, всичко това трябваше да се разгледа по един много по-задълбочен начин, е, включително и свободата на изразяване, защита на данните, личните данни и разбира се киберсигурността. Е, Люксембургското правителство смята, че политическия диалог всъщност бе прият и приветствен от всички държави членки. Това ни даде възможност да да работим и да напреднем в една област, където е необходимо да има съвпадение и, и, и е, синхронизация между националната ния и обществен подход. Всичко функционирането на правосъдните системи, както и е, е, всякакъв опит да се ограничи свободата на, на медиите, например, представлява е, акт, който противоречи на основните закони на Европейския съюз. Е, закон, е, договорите са ясни в това отношение. Задача на Европейския съюз е да, е, от, да отхвърля по всякакъв начин е, такива опити. Е, Разбира се, принципа на ненамеса вътрешни работи на държавите членки не би трябвало да бъде пречка в това отношение нападенията в терористичните нападения в Париж дадаха тласък на важна дискусия в това отношение, за, а именно връзката между примата на закона и борбата с тероризма. Тази дискусия доводи е, ни наведена необходимостта да се е, управлява е, е тези въпроси, е, включително и е, примата на закона по съответния начин, като основни ценности основния диалог, политически диалог, който бе лансиран по време на Люксембургското председателство, ангажира държавите членки да зачитат е, примата на закона, е, е, като насърчава един самокритичен анализ на действията им в това отношение. Развитието в е, събитията напоследък в някои държави членки засилват моето убеждение, че би трябвало наистина допълнително да се обърне внимание и да се работи по е, темата е, примата, върховенството на закона в държавите членки. Тук това ме навежда на мисълта на, на ситуацията в Унгария или в Полша, където председателя Шулц всъщност ще вземе отношение по въпроса на януарската сесия. Благодаря много, Жан. С, с твое разрешение 17 души биха искали да вземат отношение мнозина от тези колеги може би няма да засегнат само въпросите по миграция и е, убежище, е, и широк диапазон от други въпроси. Е, Етиен ще говори около 7 минути и Феликс също, така че ако можем да направим е, това, е, ще напреднем, но преди това да чуем въпросите към Колина Салбом и след това ще преминем на следващите оратори. Е, но Етиан Шнайдер да направи своето изказване и след това. Благодаря, господин председател, господа депутати. За мен е чест да ви представя основните насоки на работата е, по време на Люксембургското председателство в областта на сигурността и борбата с тероризма. Две, събирия, две събития маркираха нашата работа в 6 месеца на председателството е, атентата, кървия атентат в Париж. И И двете е, те, жестоки събития изискаха и на, за сетен път доказаха необходимостта от общ от отговор на Европейския съюз. И е, този подход е, се радва на широка подкрепа в Европейския съюз е, е, е, от е, Европейския парламент, както и комисията, която е, доказа с различни инициативи. Сега в е, при предишния ни разговор аз ви казах, че ние сме е, стигнали до един път, до един етап в ни, когато наистина трябва да направим равносметка на правеното до сега, трябва да се опрем на законодателната ни програма до тук и да водим възможни, по възможност да придвижим преговорите по директивата за данните, регистрационните данни за пътниците с ударение, разбира се, във всичко това, върху борбата а, с чуждестранните бойци и а, срещу тероризма. Би трябвало по всички тези въпроси да отбележим напредък. Госпожа депутати, наистина с гордост трябва да заявя днес, че ние е, постигнахме успех по всички тези досиета. Ще се спра отделно и накратко по няколко въпроса от тях. Колкото борбата с тероризма, това наистина е една от най-важните приоритети, беше един от най-важните приоритети на нашето председателство. Бор, борбата с е, е чуждестранните бойци наистина не трябва да отслабва, е, тъй като е, особено в зоните на конфликтите. Това е и основно предизвикателство за всички. Повече от е, винаги би трябвало да направим така, че тези лица да не се, е, да не бъдат, да не им, да им бъде позволен достъп до е, местата на конфликт. Това трябва да се прави чрез диалог с третите страни. Лицата, които се връщат в зоните на конфликти. Би трябвало тяхното движение да се проследи. Второ, е, би трябвало да е, се е, работим за ограничаване на, и, е, на, на, на търговията с е, огнестрелни оръжия. Е, за да е, по този начин да ограничаваме и възможността за рекрутиране, набиране на потенциални терористи. В времето из... В, по времето на, на е, съвета, който председателствахме, наистина се взеха някои сериозни мерки съветът по е, е, правосъдивата же работи всъщност призова да се ускори работата по приемане на директивата за регистрационните данни на пътниците. В, в, на 10 декември всъщност е, последния вариант на текста на тази директива бе по, по него бе гласувано с голямо мнозинство в е, парламента. Това ще ни възможно, даде възможност да се е, борим по-добре с тероризма и организираната престъпност, е, именно благодарение на този, един, на този балансиран текст, около който се обединихме. Това ще даде възможност да се набират данни върху е, е полети, от, е, данни за пътници в, е, на полети в рамките на е, общността. През октомври 15 година съвета прие амбициозни заключения за засилване е, борбата с организираната престъпност. С, сред редицата мерки, които са набелязани там, е и призив към комисията да определи минимални е, нива на, е, за дезактивиране на огнестрелни оръжия. Освен това, съветът призова към комисия, комисията да е, на началото на 16 година да предложи е, раз, преработен вариант на директивата за огнестрелните оръжия. През ноември Комисията представи предложение за преработен вариант на тази директива. Председателството се ангажира незабавно в работа, за да ускори този процес, за да може да приключи той по време на холандското председателство. Това означава значителен напредък. Наистина комисията, поздравявам комисията, която предложи своя план за борба с социалните оръжия неодавна. Сега това ще ни даде възможност да координираме действията си в рамките на съвета. Друг важен аспект от борбата с тероризма, това е засилване контролите по външните граници, проверките по външните граници преди всичко желанието да се използват по-добре съществуващи средства. От март 16 година по препоръка на комисията ще се модернизират системата за проверки по външните граници, като се е, използват модерните технологии съвета призовава комисията да е, излезе с предложение за на конкретни мерки по отношение на интелигентни граници. което означава системен контрол на е, лица, е, на е, самоличността на лица, които пресичат външната граница и за които има подозрение, че представляват заплаха за сигурността на Европейския съюз. Сега, ако позволите, ще се спра на въпроса за обмен на информация между държавите членки и Европол във връзка с борбата с тероризма. Тук се очертават две области области, обмена на съдебна информация и второ е, информация за сътрудничество е, между отделните разузнателни служби по първата е, тема става дума да се използват съществуващите средства, да се засили използването на съществуващите инструменти за това. За да може в рамките на, Шенген, на ШИС, на Шенгенската информация система, да се използват наличните данни и да се обменят между държави членки Европол като същевременно да се подхранва базата данни, актуални данни. През последните месеци бе отбелязан напредък е, в това отношение, например в системното е, е, захранване с данни на 6. По време на Люксембургското председателство бе направен анализ на съществуващите е, средства е, и е, комисията ще продължи този анализ, за да може да представи през 2016 година конкретни мерки, с, чрез които да се засили е, обмена на разузнавателна информация между държавите членки и Европол. Колкото до да обмена на разузнавателна информация, би трябвало да се засили сътрудничеството между е, съответните служби на държавите членки, като разбира се се запази е, като е, съответно се спазват и правилата за защита на личните данни. Колкото до достъпа до базата данни, полицейски и съдебни бази данни, е, това е, също трябва да се е, из, използва като съответно се спазва принципа за защита на личните данни. По време на нашето председателство групата за борба с тероризма е, Европейския съюз плюс Норвегия и Швейцария се ангажираха преди е, края на 16-та година да излезат с една обща платформа за обмен на информация, една многостранна платформа, която да е достатъчно е, бърза и пълна. Друг успех на председателството е съгласието, постигнато с Европейския парламент по новия регламент за Европол. Целта е да се даде една солидна правна база на тази агенция, за да може максимално тя да служи на е, държавите членки, като се спазва принципа на субсидиарност и компетентността на участващите е, ли, ли, е, ли, в заинтересовани страни. Трябва да кажа, че тази задача е изпълнена. Сега стратегията на вътрешна е, сигурност, е, която би трябвало да бъде обновена за периода 2015-2020, нашето председателство и се съблъска с много е, проблеми и трудности в това отношение, е, които се дължат не само на е, работата, е, която стоеше пред нас, но е, и с. Е, факта, че от това проистичат много загачи и за Европейския парламент и за комисията като партньори в борбата за вътрешна сигурност. Това е, използвам повода да ви благодаря наистина за вашето е, много добро сътрудничество през последните 6 месеца. Благодаря ти, Енса Филип Брас, министър на правосъдието. Благодаря, Клод. Госпожи и господа депутати, най-напред искам да благодаря на някои от вас, първо на вас, господин председател, и на депутатите от тази комисия за чудесното сътрудничество през тези 6 месеца. Благодаря на вашият екип и секретарията на Либе. Без това сътрудничество нямаше да можем да си свършим работата. Искам да благодаря на всички докладчици, госпожа Кризбек, господа Киничи, госпожа Лауристин и Яо Филип Албрещ, които според мен свършиха, извършиха впечатляваща работа. Доброто взаимодействие между нас ни позволи да постигнем споразумение по пет досиета, които са в ресорите на комисията Либе и на комисията Юри по регламента за защита на, дени, на данните. Добрият компромис беше в центъра на нашата работа. Мисля, че успяхме да приемем един регламент, който е, ще остане актуален дълго време регламент, който ще намали риска за личния живот. Става дума за една рамка, която насърчава економически интерес на Европа и е в услуга на конкурентоспособността е, на Европа и в смисъл на разработване на економика, свързана с защита на денните успяхме да договорим споразумение с вас. Приемането на директивата ще доведе до по-добро сътрудничество между правоохранителните органи и режимът ще се прилага както на национално, така и на транснационално ниво ще има взаимодействие между полицейските и съдебните органи. В момента това не е така. Драматичните събития в Париж показаха, че е изключително важно полицейските и съдебни органи да могат да разполагат с нужните инструменти. Всички институции положиха огромни усилия и мисля, че резултатът е, трябва да бъде на нивото на очакванията и на гражданите, и органи, и предприятията, които работят в цифровата област по досието свързано с наказателно-правната област Поставихме акцент в допълнително върху презумцията за невинност. Сближаването на процедурното право на държавите членки в областта на наказателното право засилва взаимното доверие. Това е необходимо, защото ние работим все повече с взаимно признаване на съдебните решения и затова трябва да сме сигурни, че тези решения са от високо качество. Споразуменията, които успяхме да постигнем, ни помогнаха да свършим работа по директивата. Резултатът е много важен за изграждането на общо пространство на правосъдие. Що се отнася до правната помощ, преговорите още се водят. Позицията, и, позицията на парламента и съвета остават различни. Много е важно преговорите да постигнат добър резултат следващата година. Що се отнася до новите психоактивни вещества, е постигнат напредък съветът трябва да свърши своята работа. Що се отнася до Европейската прокура тук, Люксембургското председателство успя да е, регистрира значителен напредък и постигна подкрепа в съвета за функционирането на този бъдещ орган, като, като например трансграничните разследвания. Приключването на преговорите по тези важни разпоредби ще доведе според нас до силна, ефективна и независима прокуратура в близко бъдеще. Що са от... В тясна връзка е и директивата за защита на финансовите интереси на Съюза. Преговорите са трудни е, по-конкретно във връзка с включването на ДДС. Що се отнася до реформата на Евроюз, не успяхме да постигнем напредък поради позицията на Европейския парламент, за да се засили борбата срещу тероризма. Съветът прие заключение, за да има наказателно-правен отговор на екстремизма. В този контекст е много важно да работим по превенцията за да се справим с миграционната криза от гледна точка на съдебната система, съветът работи по съдебното сътрудничество и борбата срещу ксенофобията. Значението на обучението на специалистите в областта на съдебната система е много важно. Трябва да се работи с интернеса, за да се премахне бича на езика на омразата в интернет. Това е неприемливо в реалния живот и е неприемливо в виртуалния свят, въпреки че някои смятат, че това не е така. Имаме нужда от стратегия, за да премахнем езика на омразата и да се борим с всички сили с инструментите, с които разполагаме имайки предвид, че престъпността се извършва в интернета, наказателно-правната система трябва да се адаптира към цифровата зона. Започнахме разговори в съвета, за да започнем работа по приоритетните области. Разговорите в съвета по бъдещето на съхранението на данните е важно. Държавите членки смятат, че решението на съда от април не допуска събиране и съхранение на данните, но и формулира ясни изисквания към нови евентуални законодателни инициативи. Благодаря, искам, благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви за чудесното взаимодействие между съзаконодателите по време на тези че, фактически 4,5 месеца за съвместна работа. И аз мисля, че 7 минути са недостатъчни, но там бях, в тези 7 минути бяха изложени, изложени всички постижения на председателството. Когато започна вашето председателство, казахте, че ще приключите работа по директивата за данните. Колеги, списъкът с а, записали се дълъг. Искам да ви помоля да не говорите повече от две минути. Госпожа Холмайер, заповядайте. Благодаря, господин председател, господа министри, колеги. Благодаря на председателството на Люксембург и на тримата министри. Е, първо заради това, че са след нас тук днес, наистина поздравления за това, че е, представихте неща, свършени не само последните седмици, а последните месеци и благодарихте за съвместна работа. Наистина през последните месеци много интензивно работихме, е, много ефективно, много добре, понякога много трудна беше съвместна работата. Аз съм и в комисията по бюджет е, е, и мисля, че и там е, работихме много добре с председателството на съвета. Благодаря ви за това. Три въпроса имам. Първо, по отношение на затварянето на границите. Чувам, че до март трябва да се реши въпроса с външните граници. Смятате ли, че това е реалистичен срок? Защото март след януари остава два месеца и половина и да се вземат е, всички тежки решения. Смятате ли, че е, това е реалистичен срок и какви решения ще се намерят в е, междувременно, докато границите се налага да бъдат затворни и когато трябва отново да бъдат отворени? ще възникнат сериозни проблеми и в Шенген в тази връзка. Втория въпрос. Говорихте за набиране на чужестранни бойци и терористи. Особено опасно е, тъй като сред е, беженците, е, беженците са обект на такъв вид е, набиране, защото те са безпомощни, отчаяни понякога. Какви мерки възнамерявате да набележите по тази тема рекрутиране, набиране на, на терористи, по-специално сред групата на беженците и какво конкретно смятате, е, че трябва да се направи в следващите няколко месеца? И не само е, да говорим за диалог, а конкретни, конкретни е, действия. И последния въпрос този, това сравняване на, на данни. Е, говорихме за оперативната съвместимост на базите данни. Имали сме терористи, които три пъти са регистрирани и въпреки това не са открити. Ако регистрираме така безсмислено, без е, никаква е, полезен резултат, никаква полза, не смятам, че това е особено разумно а понякога пък невинни хора са застрашени. Въпросът, въпросът ми е как е, ще се сравняват данните в е, ШИС е, за, за, за, за подозрени лица и така нататък. Благодаря. Сигурна съм, че много колеги ще имат въпроси. Ще се опитам да бъда много кратка по шенгенското пространство. Имам един въпрос, малко съм объркана относно емоционалния дебат, относно огромния брой беженци. Официалната цифра от Frontex е милион и половина са беженците влезли в Европа тази година. Според други официални цифри, един милион от тези един и половина са дошли в Германия. За, 20, за останалите 27 държави членки става дума за 500 000 бежанци според официалните цифри. Може ли някой да ми обясни защо това е твърде голяма тежест за тези 27 държави членки? Аз не мога да разбера откъде идва това. И имам още един въпрос, свързан с по-доброто сътрудничество между разузнавателните служби. Това е необходимо, съгласна съм. Ма бихте ли отговорили въпроса защо по-тясното и добро сътрудничество между службите и на полицията, но нека да говорим за службите. Дали това сътрудничество става по-важно? защото отделните държави членки, отделните служби не са в състояние да се справят с предизвикателствата пред нас. Как да дефинираме националната сигурност, като кажем, че това е сигурно само на отделните държави членки. Виждаме, че предизвикателствата идват от цял свят – и ако можете да отговорите на тези два кратки въпроса. Благодаря. Господин, господин Киркоп. Благодаря, господин председател. Искам да изразя подкрепата за казаното от госпожа Холмайер за сътрудничеството с председателството мога да говоря от гледна точка на мой доклад за резервационните данни на пътниците. Много съм благодарна за свършната работа. Е, първите забележки, които направиха, когато дойдоха преди началото на председателството, трябва да призная, че въпреки ако видим през какво е извършено специалната закрила за децата. Мнозина от нас в тази зала много държат на този въпрос. Подходът към защита на данните. Моят собствен доклад за резервационните данни, също така Европол и подкрепата ни за бъдеще. Много добри резултати. Сигурно сте разочаровани от реформата на Дъблин и разселването. Аз имам нов доклад по разселването и чух в встъпителните думи, че има повече постижения в областта на презаселването. Цифрите пред нас са повод за загриженост. Смятате ли, че съветът е променил отношението си през последните месеци във връзка с разселването и реформата на Дъблин? Променило ли се нещо? Може би председателството успя да постигне промяна в нагласите и атмосферата, но това са трите области, които представляват интерес за мен. Софин Велд. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към тези, които поздравиха Люксембургското председателство за чудесната работа. И там, където не успяхте, това може би се дължи на факта, че трябваше да привлечете е, останалите 27 държави членки, което не е лесно. Имам няколко въпроса. Първо, правовата държава и диалога по основните права. Скромно, но положително начало. И е много хубаво, че Люксембургското председателство се захвана с това. Европа трябва да ръководи с примери, ако искаме да бъдем в противовес на тероризма и да демонстрираме ценностите си пред новопристигналите, най-доброто е да спазваме собствените си стандарти. Може ли малко подробности? Малко съм скептична. Правителствата на държавите членки а, са в огромното си мнозинство нарушители. Унгария, едва ли има какво да добавям. Франция се взимат а, мерки в, а, в графата борба срещу туризма, нямат нищо общо с борбата срещу туризма. Румъния, борба с корупцията, Дания, където правителството току-що обяви, че ще принуждава е, и по-точно ще извършва насилствено претърсване е, и ще лишава беженците от е, имуществото им. Белджи, белгийският министр казва, че няма проблем с етническото профилиране. Госпожо Колмайер, говорите за език на омразата. За мен това е език на омразата от правителствата. Борба срещу тероризма, миграционната политика, всеки път това се използва като претекст за масирано нарушаване на правата на човека. Светът не става по-добро място. Когато говорим за борба срещу тероризма, този континент не успява, не само нарушава правата на човека, мерките са неефикасни. Само да, само да си спомним за начина по който белгийските власти подходиха от 13 ноември. А, огромна каша и съм а, любезна. Защо искат от нас да одобряваме нови правомощи за службите за сигурност, и това беше и под ръководство на Люксембургското председателство, след като националните служби не успяват да свършат работата. Умръзна ми. И накрая, за резервационните данни на пътниците, защо не, мож, защо не могат протоколите да отразяват позициите на националните правителства? След а, а, постановлението за достъп на съвета, имаме право на това. Защо съветът не води протоколи? Все още не знаем какво става в съвета. Имаме право да знаем и се надявам, ако може преди края на председателството да получим протокол с дискусиите по резервационните данни на пътниците. Госпожа Вержа. Извинявайте, господин председател, и аз искам да благодаря на трима ви за бързият, но много интересен синтез. Ще бъда телеграфна, за което се извинявам, защото когато се използва телеграфен стил и мислите се резюмират. Сега, за, вие говорихте за миграционна криза, аз би говорила за хуманитарна криза и борбата срещу първопричините за миграционната криза. Ние имаме общи тревоги. С кого? С Еритрея, с Судан, която продължава да бомбардира населението си, Етиопия, където 75 мирни демонстранти бяха убити през последните дни. В какви условия работите с тях, с, ко, с какви е, събеседници, как правите така, че мерките да имат въздействие на място? Е, съдбата на населението много ме тревожи. Сега ни се каза виждате, че имаме основание за скептицизъм. Говори се първо за вятърни мелници, после за слънчеви панели в Еритрея. Доколко ще бъдат полезни те? Сега за искащите обежища ситуацията е доста различна в държавите членки, в много държави членки. Търсещите обежища просто не могат да живеят при достойни условия нямат право да работят. Ако искаме да спазваме основните човешки права, трябва да предприемем нещо. Говори се за връщане на онези, които нямат право на правна закрила. Мисля, че това е твърде сбито. Е, каква е разликата между добрите е, беженци и лошите мигранти. Европейския съюз има нужда от економическа миграция повече от всякога. Достатъчно е да видим какво се случва в Германия. За съжаление, ако се абстрихираме от Германия имаме драстично намаление, кога ще се отвори ще се отворят възможности за легален достъп. Сега за тероризма и правата на човека няма да се връщам за това, което разбрахме за Дания. Да мисля, че когато влезеш на територията на държава членка и те кара да си платиш престоя, това е нарушение в рамките на извънредното положение бяха извършени над 2000 обиска при драматични условия, като основна цел бяха мисиоманите. Има само две разследвания а, за тероризъм. Колеги, Списъкът с ораторите е много дълъг и вие изяждате по този начин а, времето на колегите си. Някои колеги излизат от тристранна среща и имат конкретни въпроси. Не дейте да превишавате. А, двете минути. Госпожа Джуди Сържентини. Благодаря. Помня преди няколко месеца люксембургското правителство отиде в Гърция, за да събере за да вземе първите трима, които да бъдат заселени в Люксембург. Спомням си комисария Аврамопол, който слезе от самолета и помогна на тези беженци след тези 30 гледам последните цифри по механизма за разселване. Не виждам нещо друго да се е случило. Не само Люксембург, между другото, но и с повечето държави членки. И моят въпрос към Люксембургското председателство е моля ви обяснете, защо се случва така, че не се разселват хора от Италия и Гърция в различните държави членки. Може би можете да използвате а, вашият пример. Вашата квота е 500. След първите 30 не се случва нищо. Вторият ми въпрос – приключва наситено полугодие. Смятате ли, че нещата ще продължат? Холандското председателство е записало доста е, дати за срещ, заседания на съвета по правосъди и вътрешни работи. Госпожа Инфелд поиска протоколите. Аз бих искала да разбера каква е атмосферата. Имам чувството, че на тези съвети европейската перспектива не, не присъства. И когато се говори за механизма за разселване, всеки се интересува от собствените си, от собствените си интереси. Господин Туск говори за задържане, никой не го критикува. И може би ние по този начин се отказваме от европейските ценности. И би трябвало, бих искала вие да ни кажете как вървят нещата и каква е атмосферата. Господин Аселборн трябва да, тръг, да си тръгва. Още един координатор и ще го помоля да отговори накратко. Госпожа Мейер. И след това ще дам думата на госпожа Аселборн. Благодаря ви, господин председател. Е, през тези последни 6 месеца беше постигнато много, но не съм съгласна с всичко от чутото. При вашето люксембургско председателство се проведоха много европейски съвети, е, но като че ли на всички съвети се казва едно и също. Е, същото се случи и с Европейския съвет мината седмица. Има доста, което се пише на думи, но на практика се прави малко. Вие казахте, че е необходимо да се изпълняват отговорностите, в това няма никакво съмнение, но трябва да има и обратна информация по отношение на държавите членки. Как защитавате вие гражданите от тероризма? Не виждаме голям напредък. През последните 6 месеца само се пишат заключения на европейски съвети. Благодаря ви. Остават е, господин Енгел, госпожа Гомеш, господин Добрев, господин Стивенс. Можете да чуете имената. Ms um, Bjork, Natalie Griesbeck and Mario Lauriston. So I'm going to take all those colleagues straight after we get a, a short... Ще пристъпим към изказванията на тези колеги веднага след отговорите на господин Жан Аселборн. Благодаря, аз наистина трябва да тръгвам, защото имам пътуване до Кипър. Това е последната ми мисия. Там има неофициален съвет, но мисля, че все пак преди това трябва да дам отговор на поставените въпроси. В малко по-общ план няма да навлизам подробности. Външните граници ще започна от тях. Аз съм абсолютно убеден – че ако не въведе много бързо инструменти за контрол на външните граници, Шенген ще се сгромоляса. Всъщност на планетата няма никакви формирования, които да не контролират външните си граници. Трябва да се знае кой влиза, кой има нужда от международна закрила. Това трябва да се знае за това и темата за външните граници е много деликатна, например между Гърция и Турция. Аз трябва да кажа обаче, че след тези 6 месеца и посещението в Гърция не съм толкова голям песимист. Струва ми се, че гръцкото правителство е готово да приеме помощта на неправителствени организации, както и на Европейския съюз. Това не беше така в началото. Затова ми се струва, че при външните граници е направена важна крачка напред. На 15 декември комисията излезе със съобщение, бърза се за прилагане на практика Работи се по разполагането на гранична полиция и сухопътна и морска, защото контролът на външните граници е отговорност не само на държавата, която има външна граница. Това е задача за целия Европейски съюз. И ми се струва най-важното. Затова е необходимо да се работи много бързо, бързо да се взимат решенията. Стана дума и за бройката мигранти. Аз се позовах на информацията, с която разполагаме, именно, че тази година при нас са дошли милион и половина емигранти. Малко или много. Като от тях и 70 хиляди са поискали международна закрила. Това са поне бройките, с които разполагаме. Но сега по преместването и преразпределението на мигрантите ще кажа следното. Още по време на първия дебат, който проведохме в Европейския съюз, видяхме, че е много по-лесно да се стигне до съгласие по презаселването вместо преместването. Презаселването е да отидеш и да ги вземеш от страните, от които произхождат, а преместването и преразпределението е вече пристигналите да се преразпределят. Принципно преместването, според мен, няма да проработи през първите 3-4 месеца и това не е по вина на Гърция или Италия, просто самата система не е готова за това. Гърция направи много усилия със своите пет острова но е необходимо да се работи и с турската страна. Всъщност, е, непрестаният проблем пред Гърция е, че тези хора пристигат на островите, след това Пирея и оттам вече тръгват е, по своите маршрути. Гърция така или иначе вече има много по-добри приемни центрове в контакт континенталната си част. Следователно е необходимо да се организира преместването на тези мигранти заедно с Frontex, с неправителствени организации. Това поне беше планът – Струва ми се, че механизмът за преместване не бива да се премахва. Той може да ни послужи в бъдеще, защото не знаем тази криза може да продължи година, две, три, десет и ние имаме нужда от постоянна система за преразпределение на мигрантите, дошли при нас. След последния съвет правосъдие и вътрешни работи се реши, че ако преместването не работи, то трябва да се има предвид следното. В Турция има множество сирийци, които се нуждаят от международна закрила – не може да се каже, примерно ще презаселим 50 хиляди от тези 160 хиляди, които трябва да се преразпределят. Необходимо е не само да се говори от гледна точка на визите и финансите, трябва да бъдем готови да поемем своята тежест. Не знам какво ще стане през следващите няколко седмици, но такива планове ми се струват нереалистични. Моето мнение е, че системата за преместване не бива да се премахва, тя ще проработи в бъдеще, но за сега не е механизмът, от който имаме нужда, за да преразпределим е, бремето. Може би презаселването е по-добрия път. Относно правовата държава. Е, вие, госпожо, говорихте за Франция, Румъния, Дания. Аз не знам. Дали има някой, който да каже, че има съвършена държава в това отношение, но знаете пред какво беше изправена Франция след 13 ноември и не можем да я опрекваме. Вие сте парламентарист, госпожо, вие разбира се имате право да казвате това, което мислите, но ако в съвета се води дебат за правовата държава, то е за да сме сигурни, че няма отклонение от копенхагенските критерии. Съгласно тези критерии, правовата държава е основна ценност на Европейския съюз, която отличава Европейския съюз от други регионални общности. И за това трябва да бъде зачитана. Ако се случи да има внезапна промяна на управлението и е, видим, че съдебната власт, примерно, вече е несвободна, тогава трябва да се реагира. Виждаме посегателства срещу медиите в някои държави. Има инструменти чрез които може да им се затвори устата и за това е необходимо да се анализира, да се критикува при необходимост и също така, ако трябва да се тълкуват договорите. Ясно е, че политически е необходима реакция, като ние се опитваме да намерим решенията чрез договорите. Може би е необходимо да бъдем по-ясни и тук, и в парламента, и в комисията. Тъй като понякога се случват и неща, които са недостойни за Европейския съюз и нашите ценности. Затова и трябва да се реагира. А дебатът е, в средата на месец ноември беше един пропаднал академичен дебат. Надявам се следващият път при холандско председателство този дебат да е много по-конкретен, ясен, пряк. Но ако посочим с пръст която и да било държава членка, то ще е защото сме принудени да го направим. През последните няколко дни чувам, че едва ли не се месим във вътрешните работи на държавите. Ако това се казва, то трябва да се запитаме Нима наистина за нас може да се говори като за някаква съветска система – Имаше и въпрос за първопричините на миграцията. Ясно е, че има страни като Еритрея, Судан, Етиопия. Много е трудно да решим да връщаме хора от тези страни. Знам, че никой не изпраща хора от Еритрея обратно от Европейския съюз. Но е необходимо наистина да се намери решението. Какво причинява тази мигрантска вълна, цялото това нещастие? Наистина е необходимо да дадем малко повече надежда. Ето германският дипломат, който поеща фетата от Бернардино Леон. Мисля, че е тръгнал на добър път. Надявам се да успее. Не знам дали ще го направи, но той наистина се опитва да работи за споразумение с властите в Либия. Това е нещо много положително. Положително за нашето сътрудничество и по-рационалния подход към миграцията, която ни залива оттам. От друга страна, Надяваме се да има Виена 2, среща в Нью Йорк. Това са нови надежди. Европейския съюз може да работи и на ниво държава членка, и на ниво Европейски съюз, за да се види всичко, което можем да направим, за да спрем кръвопролитията в Сирия. Не става дума да се преговаря с който и да било и да поканим на масата варварите, но така или иначе, ето виждаме това нововъзникнало сътрудничество между американците и руснаците. Може би от тук има и известна надежда, че ще постигнем решение. Това може да се постигне и в Сирия, и в Ирак, и от тук да последва стабилност в по-голяма степен. Разбира се, друг ключов фактор е Турция. Има държави и в съвета, които не приемат е, това, което се случва в Турция. Ние се опитваме да намерим някакво решение, но от друга страна, госпожо, трябва да имате предвид, че Турция е приела почти 2,5 милиона бежанци от Ирак и Сирия. Знам, че това е дълъг дебат, но според мен, като се отпускат тези милиарди на Турция, те са в помощ не на турската държава, на сирийските семейства, за да може децата им да ходят на училище, да има здравно проследяване. С други думи, тези семейства да имат перспектива, перспектива включително и на пазара на труда в Турция. Всичко това е много важно, когато се борим с първопричините. Европейският съюз работи в тази насока. Федерика Могерини също но мисля, че това е битката, която трябва да водим, за да се преборим с източника на всички тези беди. Това е, а сега бързо трябва да стигна до летището, е, за да стигна до Кипър. и да мога да видя Кипър и официално, и като човек от севера. Благодаря ви, аз честно казано не бях уведомен предварително за тази промяна в дневния ред. Благодаря ти, Жан. Ето, аз вече съм готов дори да дам думата на Етиян. Като че ли много бързо се пренастроих за холандското председателство. Благодаря ти, Жан. Уважаеми колеги, извинявам се, ако сте имали конкретни въпроси към Жан, но ето тук са и Етиян и останалите колеги, които ще отговорят на въпросите ви. Франк Енгел е следващия ни колега. Заповядайте. Благодаря, Клод. Да, благодаря за едно наистина успешно председателство и се надявам, е, че ще продължи е, в същия дух и следващото. Това е език, който не е официален, но така или иначе е, съществува. Е, разбирам, че вие заминате за Кипър и бързате. Чудесна идея е, защото е, кажете на Турция, на Турция е, е, е, и поставете въпроса за, за окупацията на Кипър и връзката между този проблем и милиардите, които се получават за бежанците, това в никакъв случай не, не, не е антитурска политика. Не бих искал да кажа нещо срещу Турция ние чуваме какво ни казват турския премьер, турския президент. Чудесно 3 милиарда, това ще ни помогне, но не можем да си представим за 6 месеца те ще се държат добре, след като ще почат да стрелят по собствените си граждани. Не зная наистина Не вярвам, че има нещо тук, което ме дразни наистина. Е, да, ще ви отговоря съвсем бързо. Посланието ми, когато посета Кипър, ще бъде да бъдат конструктивни, разбира се, но това е, което си мисля, нали. Но посланието ми ще бъде да се опитат да, да бъдат, да се съдействат, да, да, да, да така, бъдат да съдействат за едно решение, което надявам се не е много далеч от нас. Трябва да се действа там наистина интелигентно, но и да се отправят пос, полезни послания. И аз ще се постарая да го направя. Conclude, Frank? Just... Франк, ще за... ще заключение някакво. Да, посланието е всъщност към Турция, не към Кипър. За да приключа с а, а, примата на закона. Наистина, Боя се, че тук е, има структурни проблеми с е, законовия ред, е, има системни проблеми. Виждаме случая с Унгария, Полша. В, в крайна сметка, в Европейския съюз сме свидетели на явление, което не ни харесва. Сега говорите за съветското отношение е, е към а, Полша, аз тук си мисля за много по-лоши неща, да, да кажем а, десетки претърсвания на домове, на хора през нощта и това вече продължава доста дълго това аз трябва да бъде разглеждано в контекста на всичките ни проблеми с терористите, защото не би трябвало да допускаме такива действия да дестабилизират и да създават у нашите граждани чувство за несигурност. Ана Гомеш. Да, съжалявам, че министър Аселбон си тръгва, но разбира се, съгласна съм, нека да отиде, това е важно и неговото послание е също е много важно, е посланието му към Турция също. Въпросът ми е към него, но ще го пренасоча към другите представители на Люксембургското председателство, на които също благодаря за огромната работа, свършена през последните 6 месеца. Въпросът ми се отнася до всъщност е следния. Мислили ли сте за економически санкции по отношение на държави, които успява, на, които не спазват принципа на солидарност, когато става дума за преразпределение, за пренасочване на беженци. Разбира се, не забравям и това, което сме искали от е, Унгария, но понеже има и други държави, министър Асълбом спомена Полша и други, е, минавало ли ви е през ума за да прилагате някакви економически санкции? Защото страни като моята, Португалия, които са готови да приемат повече беженци, би трябвало да получат повече подкрепа. А тези, които не са готови, които не желаят да, да приемат беженци, трябва да бъдат наказани за това, че накърняват е, принципа на солидарност. Сега, друг въпрос. Министра говори за необходимостта да се помисли по законовата миграция. Какво означава това да се открият безопасни, законни пътища за беженците? Не е ли това един интелигентен начин да се осигури проверка и контрол по границите, защото честно казано за контрол по границите не може да бъде наложен а, декрет, с декрет, а, дори да се направи това, то няма да се изпълни на практика. Колкото до другият ми въпрос е защо не, се задъл... не е задължителен обмена на информация между правоприлагащите агенции и органи в държавите членки. Защо това не се въведе като задължение? И да се проверява, че националните бази данни се споделят между отделните държави членки, защото аз подозирам, че това не се случва. И накрая, Европол, след като толкова искаме да се въведе контрол по границите, е, защо е, тази, този е, пролука за частните, това изключение за частните самолети в директивата за, за пътническите регистрационните данни, защото ето това е пробив. Благодаря, ще говоря на полски. Благодаря на Люксембургското председателство за отлично свършената работа през последните 6 месеца. Наистина, много важни регламенти бяха прияти в рамките на тяхното председателство. Три въпроса искам да поставям. Първо, по защита на границите и солидарност – и отношението към беженците. Добре ще бъде за всички нас, ако можем да, да преодолеем по някакъв начин това безпокойство, тази тревога, която буде беженците от всички нас и митовете, мита, който се създава, като се експлуатира тази е, наша тревога. Второ, когато говорим за подхода в Европейския съюз, трябва да направим така, че наистина решаваме проблема с а, на, на, езика на омразата. Това е един нов, нова форма на национализъм, неонационализъм. И именно тази, този език на омразата се използва, за да се подклаждат е, изключително опасни явления. Е, психоактивните вещества е, също влизат в тази тема и е, това е важно. Аз поделям вашата загрижност за положението в Полша. Не само като член на съответната партия на Польша, пък и като полски гражданин, да се надяваме, че никой няма да е арестуван. Просто да, трябва да се придържаме към факта. Благодаря, господин председател. Поздравявам Люксембургското председателство както е, по отношение тази комисия, така и от е, е, гледна точка на комисията за бюджета, на която също съм член. Поздравявам ви! Аз се присъединявам към казаното моята приятелка Софи. Тя каза нещо относно, по отношение на моята стена. Сега, някой, който не познава и не е преживял атентат, в който десетки е, хора или стотина души са убити като кучета на улицата, мисля, че е, може да постави въпроса така. Сега, към министра на правосъдието. Казахте, че в е, Дания е, София го спомена. Аз тук не съм съгласен с нея, но е, каза, че е, лишават, е, отнемат бижута и лична е, собственост, лично имущество на хората, за да си, да си платят, е, платят издръжката. Е, на какво основание се прави това? Има ли някакво законово основание? И второ, тези е, беженци е, струват много пари, е, не само за изграждането на хотспотс, но и за интегрирането им така нататък. Какво мислите за идеята да се използва част от кохезионния фонд, за да се поемат разходите, част от разходите, разликата между това, което държавата членка поема и, и вече по критериите на разпределение? И трето, към министра на вътрешните работи. Говорихте за задължителни проверки по външните граници, системни проверки на, дори на европейски граждани. Но това не се предвижда от Шенгенската информационна система защото в момента този обмен на данни не е задължителен между държавите членки на Шенген. Как е, ще обясните е, това, този факт и как може да се стигне до, до някаква политическа мерка на ниво съвет. Е, извинявайте, че много въпроси задавам, но господин Ченичи. Ченичи? Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Люксембургското председателство и присъстващите министри за много важната свършена от тях работа. По-конкретно благодаря на министъра на правосъдието за свършната работа в дух на сътрудничество по директивата за малолетните лица. Става дума за директива, която не се радва на голямо медийно внимание, но е сред най-сложните директиви. И благодаря ви за свършената работа. През последните два месеца се включи е, парламентът и съветът е, работиха заедно за да се постигне цел. Това е първата директива в е, тази материя. Става дума за балансиран текст, който съчетава необходимостта от установяване на престъпности и специфичните потребности и уязвимост на малолетните лица. Това е в, за да засилим общото пространство на сигурност, трябва да засилим общите основни права. И не можем да не благодарим на съвета. Бяха зададени много въпроси, много неща беше каза, бяха казани. За да дам възможност на колегите и да не се повтарям, няма да кажа това, което исках да кажа, но ще задам един въпрос към министрите. В темата за миграцията е свързана и с борбата срещу трафика на хора. Този трафик засилва трагедията на беженците мигрантите. Всички форми на организирана престъпност и, трансгранично, и трансгранична престъпност а, вредят и на финансовите интереси на Съюза. Какво е постигнато и какво още трябва да се направи и в какви срокове за да може Европейския съюз да може да се бори срещу този тип престъпност и престъпления. Благодаря. Госпожа Гризбек. Euh, Благодаря. Благодаря на Люксембургското председателство за отличната работа по всички тези теми в 6 месеца. Аз е, специално благодаря в качество и на член на комисията Ливе и на е, Специално искам да спомена екипа на министрите, на, на вашия министр, господа министри. Наистина, е, това е като един много добър оркестър, когато вие ръководите. също с е, Катрин Тривайлер, е, не, да не бъркаме, е, не Валерия, Катрин Тривайлер е лицето, което исках да спомена. Наистина, вашето председателство беше много ефикасно по това досие. Три бързи въпроси. Вече колегите казаха много неща, поставиха много добри въпроси. Три неща ще засегна. Е, именно темата на Катерина. Е, тя не, не, не, не, не се получи пакет от е, правна помощ, процесуални те права на, на, за деца, но ги движим общо и в и, паралелно. Сега вече съвет стига до последното така ниво, което е, Денис Де Юнг прави, е, с, с което се занимава за е, с, съдебната помощ. В някои държави членки се, е, търсили се хармонизация на, на тези текстове? Второ, Струваме се, че е, въпроса за Европейската прокуратура е, е много важен. С много колеги е, говорим за това, че това трябва да се направи защото Европейската прокуратура е абсолютно необходимо средство за борбата с е, организираната престъпност и това ме навежда на третия ви въпрос. Е, в борбата с тероризма е, има, разбира се, е, е, е в тази връзка стои въпроса за потискане на, на и забрана на е, посланията на омраза в интернет. Е, но в е, някои държави членки наистина отделят финансиране за проследяване и, подпома... и наблюдение на тази на, на социалните мрежи, на тези мрежи. И това може би е един начин да се борим с това бедствие. Колкото до незаконното съдържание и призивите към омраза. Разбира се, за тези понятия нямаме европейско общо понятие, дефиниция, къде се почват, къде спира, какви са границите на, на, на тази е, на тези понятия. Но от тук е, и е много от е, проблемите ни именно за, за, поради липсата на, на яснота. Томас Четовски. Благодаря за тази възможност, господин председател. Свикнал съм да ви се подчинявам, така че няма да превиша двете минути. Първо искам да се присъединя към онези, които благодариха на председателствата и аз ви благодаря. Бяхте Приятна изненада, свършихте много работа през последните 4 месеца и половина и ви благодаря. След италианското председателство, вие сте пример за това каква работа трябва да върши едно председателство и за едно председателство, което си спазва обещанията. По съдържанието, гореща точки, да, съгласен съм. Гърците свършиха много работа, но събота и неделя аз посетих македонската граница. Как можете да обясните, че все още има рейсове от Атина до Македония за 50 евро? Често това не са бежанци, това са економически мигранти. Не е ли това отрицателната последица от действията на, дяко, на някои държави членки и възможността да и да се дава възможност да процъфтява отвратителен бизнес бизнес, при който бедни хора биват ограбвани, за да стигнат в държава членка на Европейския съюз. Споменахте Европол, казахте много добре мнението си. Има един конкретен въпрос. Миналата седмица в Страсбург Европол ни каза, че за контрабанда на хора в Европейския съюз се използват същите мерки, както и за контрабанда на оръжие и други. В много държави членки няма а, законодателство, което дава възможност за конфискация. Не е ли това задача за в бъдеще? Последният въпрос е базата данни. Говорихме за чуждестранните бойци. В базата данни на Европол има 1700 души, че информация за които не се предоставя предимно Обединеното кралство. Е, те отиват е, да се бият е, в Близкия изток. Не е ли проблемът, че базите данни не функционират? госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Ще се спра само на един въпрос. Е, не мога да не изразя признателност е, на Люксембургското председателство и на тримата министри. Случ, свършихте чудесна работа. Пожелавам ви да си починете. Господин Брац, е, за Европейската прокуратура казахте, че е постигнат сериозен напредък и очаквате бързо приключване на досието. Парламентът е със законодател, както знаете. И следва да се предостави по-подробна информация на парламента за последните събития. Бихте ли ни казали докъде са стигнали преговорите и в светлината на постигнатия напредък, може би следваща година трябва да предвидим разговор с холандското председателство, за да се постигне е, решение и споразумение. Искаме Европейска прокуратура, но искаме да знаем какво точно е, ще върши тя. Благодаря и най-добри пожелания за следващата година. Ние повдигнахме въпроса през следващото председателство и посланника. На 11 януари ще се срещнем с следващото председателство. Следващият оратор има думата. Господин Хала Ахо. Благодаря. Имам въпрос за предложението на комисията за нова директива за контрол върху огнестрелните оръжия. Съгласен съм с вас и комисията за това, че е необходимо да има общи стандарти за активиране, маркиране от основните компоненти, по-добро споделяне на информация и така нататък. Предложението обаче съдържа и някои спорни елементи, особено предложението за забрана и конфискация на малки полуавтоматични огнестрелни оръжия. Според вас това допринася ли за сигурността? Тези оръжия не се използваха при последните туристични актове, рядко се използват при престъпления. Малко вероятно е това предложение да произведе ефект върху престъпленията с огнестрелно оръжие. Освен това е много трудно да се забрани нещо, чисто и просто, защото прилича на нещо друго, тъй като експертът е този, който трябва да се произнесе дали полуавтоматичното оръжие прилича на огнестрелното. Законодателството трябва да бъде съразмерно и правата на гражданите да не се ограничават повече, отколкото е необходимо и всички ограничения да има добавена стойност. Смятате ли, че това предложение е съразмерно, обосновано и ще засили доверието в европейските институции или пък е пример да, за правене на нещо, просто за да се направи нещо? Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, господин председател и колеги. Имам само един коментар преди да стигна до него. Искам да благодаря на Люксембургското председателство за постигнатите резултати. Тази сутрин прочетах много интересна статия за решение на втората камера в Холандия. Там се казва, че протоколът от 67 година трябва да се дератифицира. Да се върнем към споразумението от 1951 година. Смятате ли, че трябва да се обърне внимание на това предложение, което изглежда интересно? Госпожа Бьорк, благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Нямаме повод а, за удовлетворение не за Люксембургското председателство, за институциите като цяло. През последните 6 месеца стана ясно, че институциите не дават онези резултати, които гражданите очакват. Имам предвид върховенството на закона и ерозирането на основните права. Що се отнася до бежанците, които търсят закрила в Европа, ситуацията става все по-лоша. Докладите от Амнести и други показват, че крепостта става все по-затворена. Бяхме в, делега... бяхме в делегация в Балканите, видяхме без... безопасното преминаване Гърция, Македония, Харватска. Нямаше трафиканти. Това беше преди месец и половина. Днес получаваме сведения за отблъскване, трафиканти, филтриране по националност на македонската граница. Трафикантите пак се върнаха. Не можем да създадем, да изградим ограда в морето. Някои го искат, но не може а и това би противоречало на международното право. Мисля, че всички разговори за нова система за брегова охрана няма да доведат до никъде, ако няма яснота за това как ще приемаме беженци и ще им осигуряваме закрила тук. Докъде стигнаха разговорите по постоянния механизъм за разселване? Какво се прави за осъждане на отблъскванията на границите. Господин Юрек. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да се върна накратко на онези въпроси, които бяха наследени от латвийското председателство. Тогава беше взето решението за борба срещу трафика с хора. Но след това по британска инициатива беше приета резолюция на ОНЕ, но тя се отнася само за териториалните води между Либия и Италия. Твърде малко беше свържен, свършено тук, особено в, по отношение на Либия се върши твърде малко, за да се сложи край. Не се връщам на този въпрос, за да се оплаквам, защото на Люксембург беше възложена задача да координира дейностите на държавите членки. Но може би бихте ни каза няколко думи за пречките пред изпълнение на решението и накрая искам да благодаря на колегата Михал Бони. Той беше в правителството, аз в опозицията и сега той е настроен критично към правителството, което аз подкрепям. Много е хубаво това, че той реагира на погрешното представяне на ситуацията в Полша. Там няма арести. Е, искам да ви призова да се въздържате от подобни нападки. Наскоро господин Шулц се срещна с е, министър-председателя Шидло и се надяваме, че е бил информиран за погрешното тълкуване и представяне на думите му. Госпожа Лауристен. Благодаря, Клод. И аз искам да започна с благодарности. Работата по е, директивата за защита на данните беше много плодотворна. Взаимодействието между съвета, парламента и комисията е задължително, за да се изгради едно добро споразумение. За тази цел има нужда от ясен график. Люксембургското председателство държеше особено на резултата и това беше много добър подход да се определи общ подход, общо начало и общ график. Сега, по отношение на изпълнението, след положителния опит, аз поглеждам към бъдещето със страх, защото сме си поставили много съкратени срокове за изпълнение. Какво можете да направите, за да има последователност, да имаме действително изпълнение? Това е най-важното. По-нататък, проблемът за общата европейска база данни. Мнозина зададаха този въпрос. С тази обща база, правилата, които определихме, определя, е, формират рамката. Много е, неща трябва да се свършат преди да започне истински обмен. И един от проблемите е дефиницията. Много е трудно да се формулира обща дефиниция в областта на сигурността. Чух до миналата седмица нямахме окончателно решение за това как да се включи сигурността в директивата. Ясно е, че за да вървим напред по тези проблеми, имаме нужда от дефиниция, която да показва дали националната сигурност е на държава членка и кога можем да говорим за европейска сигурност. Мисля, че това е най-важният аспект в областта на сигурността и базите, единната база данни. Тук много се говори за нефункциониращи институции, нужда от обща гранична охрана. Това, което не виждам тук, са предложенията на комисията. Предложението на съвета, е, пардон. Комисията излиза с предложения, но какви са реалните конкретни предложения на съвета? Как да се, да за, да се направи така, че, функционира, че институциите да, да започнат да функционират? Благодаря, колеги, още един път. Извинявайте, че министърът по миграцията трябваше да си тръгне. Някои от въпросите във втория кръг са свързани с миграцията. Етиен и Феликс е, имат много ясна представа за работата на председателството. Ако искате да влезете в тези въпроси, направете го. Ясно е, че не можете да отговорите на всеки конкретен въпрос – но ако може не повече от 7 минути, вече сме изостанали, но пък темата е много важна. Заповядайте, първо Етиен Шнейдер. Благодаря, господин председател. Да, няма да бъде лесно да се даде отговор в рамките на 7 минути на въпроси, които за е, бяха задавани в продължение на един час. Ще отговоря на две групи въпроси, обмена на информация или липсата на такава и предотвратяване на радикализация. Много от вас се изразиха много образно и ясно обменът на информация между държавите членки и Европол е, се нуждае от още работа. От една страна имаме обмен между разузнавателните служби, от друга страна обмен на информация между правоохранителните органи. По отношение на разузнавателната дейност, Люксембургското председателство пое инициативата да покани пет разузнавателни служби на съвета по външни отношения. Групата говори за свършеното и за първи път е поета такава инициатива от 2001 година. Обмен на разузнавателна информация това се регламентира от е, директивата за защита на данните. До сега се работеше на двустранна и многостранна основа. Ето защо, както казах в съпителните си думи, групата от ГАТ реши да създаде платформа за да споделя информация до 2017 година, за да се улесни двустранния обмен между държавите членки. Що се до обменът и беше постигнат обмен, но остават още усилия с оглед на сегашната заплаха. В този контекст е жалко, че само пет държави членки и една асоциирана страна дават 50% от информацията, която се предоставя за, в информационния център. Тези, тази информационен център е важен източник на информация, за да следим движението на чуждестранните бойци. Половината от държавите членки не мобилизират Европейската информационна е, на система. Не, извинявайте, казва председателят, системата на Европол. Само 6000 чуждестранни бойци са регистрирани чрез този инструмент. Половината от държавите членки все още нямат връзка между звената за борба срещу тероризма и е, обезопасените канали за предоставяне на информация. Съгласен съм, че нямаме нужда от допълнителни средства за борба срещу тероризма. Трябва да използваме онова, с което вече разполагаме. Ето защо по време на, на люксембургското председателство започнахме анализ на нужните инструменти по този начин. Ще можем да видим с какви инструменти разполагаме, както на ниво Европол, така и на ниво Интерпол и Евроюз. На втория етап тези списъци ще се анализират от комисията, за да се видят къде са техническите и правните пречки пред обмена на европейско ниво комисията трябва да даде финансова и техническа помощ на държавите членки, за да се запълнят празнотите в, област, в базите данни на Европейския съюз. Освен това, трябва да се работим по съвместимостта между отделните инструменти, да се преодолеят проблемите при връзката. Това е задължително, особено когато говорим за Интерпол и Европол. Създаването на Европейския център за борба срещу тероризма в Европол от 1 януари 2016 година ще даде възможност да се обменя информация и да се помага на съответните служби в държавите членки при изпълнението на техните функции. Що се отнася до превенцията на радикализацията. Ние сме убедени, че борбата срещу тероризма не може да се върши само чрез репресивни мерки. Трябва да се обръща сериозно внимание на превенцията. Множество инициативи се основават на тясно взаимодействие между органите и съответните социални и религиозни власти. Следва да им помогнем чрез съществуващите инструменти на Европейския съюз. През последните месеци беше постигнат напредък. Първо, е, център, е, центърът е, на мрежата за осведомяване въпросите по въпрос на радикализацията започна работа, за да се обменя положителен опит между експерта на Европейския съюз, работещите на терен и експертите на гражданското общество. Второ, екипът за стратегическа комуникация разработи стратегия за, информация, за осведомяване. Много се радвам, че комисията осигури финансирането на тази структура и за след 2016 година. Комисията създаде платформа с предприятия с фирмите от социалните мрежи. Целта е да се намерят общи решения, за да преодолеем явленията онлайн радикализация. След министерски, е, след дебата между министрите започнахме мерки за, за борба срещу екстремистки пропагандни действия. Форумът е, работи с е, звено за интернет. Интернет, Целта е да се борим срещу екстремистско съдържание по интернет. Толкова по превенцията на радикализацията и за отговоря на конкретния въпрос за директивата за огнестрелни оръжия. Искам да кажа, че твърде рано да ви дам отговор. Проектът все още не е представен. Той ще се обсъжда по време на холандското председателство. За съжаление, не мога да ви, давам, да ви дам повече данни за полуавтоматичните оръжия. Това е въпрос, който ще се обсъжда през следващите месеци. Благодаря ви. Хубаво е, че холандското председателство ще се заеме с оръжията. Много е сложна темата. Феликс, заповядай. Благодаря ти, Клод. Благодаря и на всички тук които казаха хубави думи за люксембургското председателство. Е, ясно е, че ние работихме до последната минута. Съгласен съм с казаното от госпожа Грисбек. Е, въпроса на госпожа Халмайер. Е, той беше свързан с набирането. Искам само да отговоря, че през месец октомври Европейският съюз се присъедини към Конвенцията на съвета на Европа за борбата срещу тероризма. Има и решение, което транспонира резолюцията на съвета за сигурност на ООН за чуждестранните бойци от 2014 година. Така че ние имаме правното основание срещу набирането на бойци. Европейската комисия също има предложение за директива, която да транспонира в държавите членки решението на ООН. С други думи, необходимо е да се прилагат нормите, с които разполагаме. За превенцията ще кажа, че заедно с Европейската комисия в началото на октомври проведохме конференция в Брюксел. Разгледахме най-вече превенцията, защото не може да се борим само чрез репресия, трябва да има и превенция. Репресивните мерки така или иначе вече са формулирани. Заключенията на конференцията всъщност бяха точка в дневния ред на следващия съвет на министрите по правосъдие и вътрешни работи. И по този начин станаха части от официалните заключения на този съвет. Ние се интересуваме от всички насоки на превенцията и това, което е направено и това, което предстои да се направи. Госпожа Майер вече не е тук, но според нея ни трябва по-малко Европа, а не повече. Нека кажа, че не съм съгласен. Трябва ни повече Европа. Въпросът на господин Бони наистина това също е включено в дневния ред на министрите на правосъдието и вътрешните работи, защото въпросът е част от незаконодателната работа, но дебатът е много сериозен. Ясно е, че езикът на омразата не може да бъде допуснат. И принципно и изобщо в е, реалния свят. Дори и операторите и доставчиците на услуги онлайн да нямат нищо общо, трябва да се помисли. Всички държави членки разполагат с законодателни норми за изпълнение. Ние също разполагаме с такъв текст. Не е необходимо разрешение на европейско ниво за да реагира държавата членка срещу съответния оператор. В Люксембург това се прави и мисля, че възможностите пред всички държави членки са отворени. Отговарям и на госпожа Гомеш за възможните економически санкции ще ви кажа, че това не е позицията на съвета. Люксембургското председателство със сигурност щеше да предпочете економически санкции и също така стимули, за да може да се намери решение на проблема, а не да се създава нов проблем. По-скоро това би бил нашия начин на действие. Но ми се струва, че това е и по-продуктивният начин да награждаваме и тези, които правят усилията. Стана дума и за незаконната миграция. Аз поделям тревогите. Всъщност, е, ние искаме да организираме законната миграция. Незаконната наистина е голямо бреме. На нас ни трябва обаче едно солидно устойчиво решение. Люксембургското председателство води тристранни разговори по директивата за научните работници и студентите. Ето това е един законен начин да влезеш в Европейския съюз. Не е всичко, разбира се но стигнахме до съгласие по много важна според мен тема. Господин Дупре и вашия въпрос какво можем да прочетем във вестниците за Дания. Не знам дали това всъщност е официалната позиция на Дания, но вече говорихме за конкретните и официални предложения на Дания. Иначе аз поделям вашия интерес към темата, ако се докаже, че става дума за официална позиция, сигурно ще има реакция в Европейския съюз. А за кохезионните фондове наистина би трябвало темите, които обсъждаме в ЖЕ да се обвържат и с кохезионните фондове по този въпрос си струва да се помисли. Госпожо Киничи, вие говорихте за организираната престъпност. Струва ми се, че тук Европейският съюз може да бъде далеч по-ефективен, защото организираната престъпност всъщност подронва държавата, нашата организация, изобщо принципа на държавността. И тя не може да се допуска в Европейския съюз. Тук не бива да изоставяме държавите членки. Те не могат да се справят с този вид престъпност. Тя е отлично организирана. Постигнахме напредък, но трябва да се работи още. Иначе ето, постигнахме съгласие по директивата за защита на данните и механизъм за обмен на информация, полицейска, съдебна информация, защото липсата на такъв обмен облагодетелства именно организираната престъпност и благодаря на госпожа Ористин, вашия докладчик, която работи заедно с нас. Необходимо е по-добро качество на информационния обмен. Именно това качество ще ни помогне да реализираме далеч по-съществен напредък. Иначе аз поделям вашето безпокойство за организираната престъпност. Госпожа Гризбек постави въпрос за съдебната правната помощ. Всъщност тук работата не е довършена. Аз неведнъж съм напомнял на колегите в съвета, че тук не опираме само до пари. Разбира се, има разходи по прилагането, но става дума за нещо много по-важно. Ако желаем да продължим да работим по същия начин, да задълбочаваме взаимното признаване между съдебните ни системи, то трябва да сме сигурни, че съдебните решения се използват във всички държави членки. Достъпа до правосъдие, гаранциите, това трябва да присъства задължително по еднакъв начин в държавите членки. И когато гражданите нямат финансови средства, би трябвало процесуално да им се гарантира достъп до правосъдие. За това става дума при правната помощ и взаимното признаване на съдебните решения. Надявам се холандското председателство да продължи дебата по третия вариант. Това е текст, който според мен е много важен – за правосъдието в ЕС и достъпа на всички граждани до това правосъдие, независимо къде живеят, дали са в една или друга държава членка, дали имат пари или не. Това за мен е особено съществено. И е хубаво, че работата ще продължи. Госпожа Кауфман ме попита защо съм такъв оптимист за Европейската прокуратура. Ами това е <laughs> само заради насърча холандския колега, тъй като той ще има нужда от голяма смелост и настойчивост. Е, самото досие е много техническо по характер. Работихме по членове 1 до 35 мисля, че утре или в други ден Люксембургското председателство ще оповести консолидирания текст на членове 1 до 35. Това е резултат от работата на цялото председателско трио, не само нашето председателство, така че от утре ще може да видите консолидирания текст на членове 1 до 35 и възоснова на този текст разговаряте по-нататък с Люксембургското председателство от 11 януари нататък. Госпожа Стивенс имаше много конкретен въпрос по два инструмента от международното право, които за жалост не познавам. Жан Аселборн щеше да бъде а, способен да отговори на този въпрос далеч по-прецизно. Извинявам се. Госпожа Лаурестин направи коментар за влизането в сила. Знам, че някои държави членки вече подготвят влизането в сила на директивата след публикуването в Държавен вестник се дава две години за подготовка. Комисията насърчава държавите членки да направят така, че текстът да влезе в сила, дано да са достатъчно мотивирани. И последния въпрос на госпожа Лорестин за преместването. Нека кажа, че през октомври или ноември ние задействахме механизъм за управлението на кризата. Направихме го в съвета. Последваха множество заседания за проследяване на направеното. Работихме заедно с гръцките, италианските, турските колеги и изготвихме доклад който представихме на Европейския съвет. Той е публично достъпен. Това е последното, като искам да ви благодаря за отличното сътрудничество през последните 6 месеца. Много ми е приятно да ви видя просто като люксембургски министр, а не като представител вече на люксембургското председателство. Благодаря ти, Феликс. Благодаря ти, Етиен. Колеги, знаете, че това е последното официално представене на Люксембургското председателство. Керванът си върви. На 11 януари встъпва холандското председателство, но трябва да кажа, че като организация, работа и отношение на люксембургските министри и реакцията на някои от предизвикателствата. Е, всичко това беше много впечатляващо. Холандският посланник ми каза, че те ще следват вашия пример. Разбира се, въпросът е не само как европейските институции се изправят пред кризата. Ние знаем, че има и крайни срокове за законодателни предложения, които отдавна отлежават. Затова и колегите тук непрекъснато участват в триалози, но искаме да ви благодарим още веднъж Вашето председателство беше много добре фокусирано, много концентрирано. Преди няколко дни обсъждахме тези въпроси на конференцията на Либе за правото на частен живот в режим онлайн. Благодаря, благодаря и за участието ви миналата седмица в Страсбург. Това бяха добри 6 месеца, предстои още много работа и по изпълнението, както каза колегата Лористин, но вие може да разчитате на вас като ваши приятели. Очакваме и бъдещото председателство, дано да му давате добри съвети. Благодаря. Um, Уважаеми колеги, за жалост ние много закъсняваме. Но по разбираеми причини дадох думата на всички колеги, които желаяха да се изкажат. Много от вас сте участвали в триалози и просрочихме доста може би трябваше да отделя повече време за тази точка с Люксембургското председателство, но сега четвърта точка – създаване на механизъм не за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права. Ще съкратя моето представене. Веднага ще дам думата на докладчика госпожа Интвелт и след това докладчиците в сянка. Силви, Софи, заповяда и благодаря. Ще бъда много кратка, защото повечето в залата са запознати с предисторията на доклада. Това е доклад по законодателна инициатива за създаване на механизъм за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права. Мисля, че Размяната на мнения с люксембургското председателство показа необходимостта от такъв механизъм, защото ние имаме чудесни принципи в договорите и хартата на основните права в съдебната практика и какво ли не още. Но виждаме, че върховенството на закона и основните права всъщност са под въпрос. Именно за това ни трябва механизъм. Искаме да сме сигурни, че тази общност от ценности ще се запази каквато е желаем. Два пъти вече разговаряхме с докладчиците в Сянка, както и докладчика по становището от Авко. Правим го, защото ми се иска да работим заедно като екип. Не са толкова важни само формалните правила за писане на доклади, така че работим в тясно сътрудничество с АВКО. Разделихме работата между докладчиците в сянка, горе-долу и вие направихте същото, господин председател, като докладчик по проучването за призъм. Ние ще изготвим работен документ, който да ви се представи средата на месец февруари. След това започва процедурата с изменения. Надявам се гласуването в пленарна зала да е през месец юли. Ако се окаже, че ни трябва повече време, ще си го вземем, защото е по-важно в крайна сметка да представим добър продукт и всички групи да се чувстват ангажирани с този продукт, а не да се налага мнозинството. Шесте теми за работните документа са първо таблицата по показателите за демокрацията, върховенството на закона и основните права. На второ място ежегодния доклад. На трето място правата на човека и процедурите за скрининг. Четвърто, член 2, хартата за основните права, използвани като основа за процедури по нарушение. Пето, съдебни спорове на граждани. Шесто, съществуващите механизми. Мога да ви дам тази информация, ако я желаете. По последната тема съществуващи механизми имахме и микроизслушване за по-малко от час и половина преди две седмици. Предвиждаме още едно изслушване на 22 януари заедно с Авко. ще дойдат представители на Съда на Европейския съюз, може би конституционните съдилища в държавите членки. Надяваме се да има представител и на съдебната власт в САЩ, тъй като те имат доста богат опит. Имаме предвидени срещи с председателството на съвета, тъй като, както чухме от е, Люксембург, вече е проведена първата размяна на мнения по този въпрос в съвета. Началото е много скромно. Надяваме се, че холандското председателство ще доразвие темата. Ще спра до тук. Готова съм да отговоря на въпросите ви и да изпратя информация по електронната поща. Благодаря. Накратко, това е първи обмен на мненията. Работният документ е, ще бъде представен в Либия на 15-16 февруари. Ще имаме много изслушвания с местни с комисията АВКО. Всъщност едно от тях ще бъде на 22 февруари. Това е накратко. Сега с е, докато сте в сянка. С господин Ангел започваме. Благодаря, Клод. Няма да продължа на люксембургски този път, тъй като нашите официални лица заминаха. Ще кажа следното. Всъщност нищо ново няма да кажа, защото това е точно въпроса, който е залегнал сърцевината на този доклад в момента. И въпросът, е, в който трябва да се вгледаме по-внимателно. Тук не става дума за... Не трябва да се впускаме в е, добре известени подробности за една дадена сна в сърцето на Европа. не можем да се вгледаме в е, практиката на всяка държава членка във всеки момент в Европейския съюз. Но по-скоро трябва да помислим каква е европейската логика на управление, която или е постигната, или се счита за достойна цел. Това е свързано и с законовата държава, но и с предсказуемостта на държавата, стабилността на държавата, на нейните институции и оттам вече много случаите на, на провала, на, на провал с е, въпроси като разделение на властите и други. Много от тези неща в момента или е, започват от нула, или въобще никога не са функционирали. Ако помислим и се вгледаме в това, което става в Гърция. Тази страна не само, че не може да контролира своите външни граници, което е двоен проблем и за Гърция, и за Европейския съюз, и за Шенген, но във вътрешен план държавата никога не се е адаптирала към европейските стандарти, например борбата с корупцията, функционалност, функционалността на администрацията, ефективността на администрацията. Това са стари и нови неща, но така или иначе познати на всички. И когато говорим за тероризма и сигурността, проблеми, които могат да ни да ни принудат да дерейлираме в една или друга посока, ако не внимаваме. Така че наистина трябва да се постараем това да бъде един е, смислен принос към в бъдеще, към практиката. Само да кажа, сгреших, е, че не споменах тази тема. И това също е тема на работния документ. Извинявам се. Аз е, опитвах е, да не го е, кажа в този дух и се надявах, че Софи ще реагира веднага. Да, извинявам се, казва Софи. Да, трябва. Той следи за дисциплината в комисията и проверява. Окей, сега господин Кърков. Мисля, че тук се натъкваме на известен проблем. Един от проблемите ни е, че обикновено се озоваваме в положение, където изпълнението започва започва да се мисли за, из, за изпълнението, което се яви проблем, а не в самото начало на, на процеса. Комисията е интересен съдия, ние не сме тук жури, не сме е, съдии, бихме предпочели държавите членки е, да се придържат към основните принципи и това да се проследява по някакъв начин от самото начало. Редица случаи имаме напоследък, когато се изразяват е, изразява на тревога от представители на този парламент свързани с отдални държави членки. Понякога те са обективни, понякога откровено те са политически продиктувани от политически съображения, са субективни. Правилата, свързани с човешките права, основните права, са разписани ясно. Те сами по себе си са много обективни. Но отклоним ли се малко от тази обективност, мисля, че губим от погледа си реалната картина. Разбира се, е, и друго нещо има. Трябва да сме винаги, да, да, да не да се подаваме на изкушението да се впускаме в е, това, което прави, се става в една отделна държава в даден момент. Защото подобни нарушения се забелязват в доста държави членки повечето от 28-те е, нарушават нещо тази връзка. Така че вместо просто да им припомняме и, и да, да задвижим процедурата за самото начало, ние, ние чакаме нещо да гръмне, някакъв медиен скандал, разкритие медийно и тогава се втурваме срещу тази страна, като мобилизираме много подходи по отношение на отновите права и прата на човека. И това не е за мен верния начин на действие. Трябва да се върнем към основните принципи – и да, да възприемем уместния подход, предвид на това, че комисията е пазителя, тя отговаря, тя е основният фактор, отговоря за всичко това. Нека да внимаваме да не политизираме, да не субективизираме нещата, така че те да доведат до спорове между нас. Предпочитам да има един мониторинг, е, който да тече от самото начало. Непрекъснат процес. Спинели. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за ангажираността в работата. Имам две съображения, свързани с хартата и член 2 който ме интересува като докладчик в Сянка. Първото съображение е свързано с обхвата на хартата. Аз мятам, че тя се отнася до всички първични права на Европейския съюз и разпорадбите на договорите. И член 51, който ограничава приложението. Става дума за принципа на съответствие на конституционните традиции на държавите членки и нормите на е, харта за основни права, задължителна за всички държави членки. Не разбирам как е възможно да се, огранич... да се говори за ограничаване на пълното изпълнение на хартата. Пълното спазване на този ней характер е основно условие за създаване и изграждане на истинска правова държава в Европейския съюз. Второ, в член втори за третира приложимостта на основните права спрямо държавите членки, е необходимо те е необходимо а, разпоредбите да обхванат всички държави членки и техните органи, техните институции и органи. Много от тях са извън контрол правата и принципите в член 2 на договор на хартата са гръбнакът на Европейския съюз и като така имат нужда от засилена защита, която излиза извън рамките на член 263 от договора за функциониране на Европейския съюз. В заключение искам да кажа, че според мен в този първи израз че бъд... значението на бъдещият механизъм за закрила не трябва да води до възпроизвеждане на недостатъците на член 7. Той предвижда централна роля на съдебните органи на Европейския съюз, които са унези, които следва да прилагат правото със съответната компетенция отсъствието на позоваване на, на общностен съд създава опасност този инструмент да е просто възпроизвеждане на член 7. Um, uh, Благодаря, наистина доста е, изоставаме с е, дневния ред. Още двама е, записали се за изказване, след което приключвам с списъка, ако не възразявате. Да, ще бъда, на... ще бъда кратък. Е, това не е коментар, а въпрос. Казвах, че ще бъда кратък, защото ще задам въпрос. Е, Например, показателя. Е, говорим всички за показатели. Показателя за демокрация, правов ред е, е ясен от години. Множество е, дела пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург, редица решения на съда да го нарека присъди срещу някои държави, членки от съда в Страсбург, нараства значителна степен и много важни държави в е, така, в последните години дела е, срещу тях е, сочат как състоянието на нещата се влушава. 47 държави, например, според статистиката на съда, нямат демократична уредба. Въпросът ми е, въпро... възможно ли е в този механизъм за първенството на закона да се отреди роля на Европейския съд, в, когато отсъжда по дела, е, свързани с нарушаване хартата на правата на човека, защото има редица такива случаи, в които нашия съд, Европейския съд в Люксембург, оценява и налага и доказва валидността на хартата за правата на човека на Европейския съюз като правен параметър за това как държавите членки спазват е, върховенството за закона в европейската рамка след Лисабон, от Лисабон насам. Възможно ли е подобно съображение да се включи в е, текста? Благодаря, Таня. Благодаря, господин председател. Съгласна съм, че ни трябва такъв механизъм. Често сме казвали в миналото колко е, трудности има в е, държави членки, предимно Унгария, но и другаде, където освен този много деликатен член 7, нямаме никакъв друг механизъм за действие. И Софи ще ни е много интересно, ако може да ни разпратиш е, този работен документ. Мисля, че сега трябва да работим за създаване на някакъв списък от е, показатели. Мисля, че и това е целта на, този, на, на тези работни документи. Как да измерваме тези е, ниво на демокрация, демократичност в нашите държави членки и трябва да си поставим ясна цел да разработим мерки и средства за реакция. И може би ще кажеш няколко думи за това. Имаш ли идея в каква посока трябва да се върви в, този, в това отношение? когато се реагира на нарушения, случаи на нарушение на демокрацията или, или върховенството на закона. Защото е, това ще е отрешаващо значение в следващите месеци и години. Аз всъщност ви свалих последния от списъка, но сега имате възможност да се изкажете. Въпросът ми е много сходен с предходния. Ще помоля за малко повече информация за това, за какъв е, правен инструмент говорим е, в е, този нов механизъм. Каква е разликата? В какво се състои разликата от правните норми? в, е, съдържащи се в договорите? Какви са процедурите, които ще се задвижват е, в един или друг случай? Тоест, какво е новото в този в предложение? Софи, имаме вече 20 е, минути крадем от следващата точка, холистичния подход. Извинявам се на колегите. Сега, вместо да отговаряш на всички въпроси един по един, просто дай обща отговор, като пръв обмен на мнение. Мога да бъда много кратка. В крайна сметка няма да имаме един правен инструмент, а набор от инструменти, които ще заедно ще представляват механизъм. Тимоти каза много правилно, че всъщност става дума за превенция. Не бива да допускаме да се стигне до там, че да налагаме санкции. Така че механизмът трябва да бъде на различни етапи. След като разработихме този диалог, това трябва да е първата стъпка. След това се стига до наблюдение и едва когато се стигне до нарушение с се стига до е, санкции. Въпросът е да не се допуска до е, нарушение, да има култура на върховенство на закона. Ролята на съда в случаи, в които Става дума Харта за основни права. На 22 февруари ще проведем изслушване на представители на съдебната система, в това число е, Европейския съд. И накрая на Таня Файон, да, разработването на индикатори. Това е един от вариантите. Разбира се, Различен е въпрос, съвсем различно е как ще се прилагат. Много важни въпроси са как да дефинираме върховенство на закона, как да я измерим. Господин Тимерманс не излиза с предложение за комисията, защото, казва той, демокрацията и върховенството на закона не се подават на количествени измерения – може би, но това може да стане по-осезаемо, тъй като прилагаме подобен подход спрямо страни, които кандидатстват за членство. Така че можем да разработим стандарти за членове на Европейския съюз. Надявам се, че по този начин, както казва Тимоти, ще избегнем безполезни диспути за една страна или друга, за една партия или друга, които са положили много малки усилия, за да се подобри върховенството на закон и основните права и се стигна до остри различия. Надявам се, че комисията ще откликне на предложението за законодателни предложения, за да имаме истинска общност на ценности. Благодаря на колегите, които участваха в този дебат. Сега преминаваме към пета точка ситуацията в Средземно море и, нуж... и потребността от холистичен подход на Европейския съюз. И двамата докладчици са госпожа Мецо и госпожа Кенге. Е, имаме два работни документа е, за ролята на ЕАЗО. Ще прескоча встъпителните си думи, ще преминем е, към първия документ за управление на границите и визовата политика. След всяко след представянето на всеки документ ще дам възможност е, за въпроси. Госпожа Мецол е първата, която трябва да се изкаже. И онези, които искат да се изкажат, нека да ми дадат знак. И така, госпожа Мецола ще бъде първата. Тя ще, работ... Тя ще говори по първия документ е, управление на границите и визовата политика. Да, в интерес на времето ще направя едно встъпление за всички документи, които ще се представят и мога да бъда относително кратка. Доближаваме се до края на дълъг и понякога труден процес. Представяме останалите работни документи Нико... Не винаги беше лесно, но винаги полагахме усилия да намерим общо между политическите групи по един емоционален въпрос, който разделя мненията. В самото начало знаехме, че за да има един едно отговор на миграцията, трябва да се обърне внимание на сложният характер на явлението. Начертали сме 8 приоритетни области. Една от тях е управлението на границите и законовата миграция. По въпроса за границите е ясно, че за да няма вътрешен граничен контрол, трябва да засилим външните граници и да се увеличи обмена на информация. Едното трябва да компенсира другото. Целостта на шенгенската зона и премахването на вътрешния граничен контрол зависи от доброто управление на външните граници, като всички държави членки прилагат високи общи стандарти. Ефективното управление на външните граници ще гарантира организирано управление на миграционните потоци в Европа и сигурно за онези, които имат нужда от закрила и по-конкретно регистрацията и идентификацията на лица, търсещи закрила в Европа, както и проверки на сигурността. В документа разглеждаме подробно исканията си към Frontex и предложението за нова агенция с разширен мандат, за да може да има интегрирано управление на границите. Особено в светлината на ситуацията през последните месеци, ефективна стратегия по отношение на гарантирането на външната граница е нещо, което е задължително. Очаквам, да во... очаквам преговорите с комисията. Вторият работен документ е свързан с общата европейска система за обежище. Това беше трудно. По отношение на Дъблен трябва да, да си дадем сметка за неговите недостатъци. Ясно е, че държавите членки трябва да положат повече усилия, за да може Европа да има една истинска обща система за обежище. Предлагаме идеи за а, преразглеждане. Що се отнася до разсел... за преместването е ясно, че имаме нужда от система, в която всички държави членки трябва да разделят взаимо... да си поделят отговорността. Това трябва да бъде в основата на законите за обежище. Говорим за Евродак, член 9 от регламента, задължава държавите членки да взимат пръстови отпечатъци на всеки търсещ обежище над 14 години също така имаме документ за законовата миграция. Признаваме, че за да спрат хората да се стремят да стигнат до Европа до несигурни а, лодки и да бъдат върнати, ако не отговарят на изискването, не е дългосрочен подход. Държавите членки имат правото да определят обема на граждани на трети страни, желащи да намерят работа. Това трябва да бъде водещ принцип във всеки подход. Говорим за синята карта и настояваме за преразглеждането и което да бъде амбициозно и целенасочено. Държавите членки следва да потърсят празноти в пазара на труда и да се използват там граждани за трети страни, да видим в кои сектори е, има място за задълбочаване. Следващите стъпки, това са работни документи, има проучвания. Ние ще работим по време на Великденските празници, за да ви представим документа на 18 януари. Както казах в началото, процеса не беше лесен. Някои колеги не можаха да подпишат документа. Аз ги призовавам да предложат изменения на доклада, когато получат проекто варианта. Трябва да кажа, че според мен този проект на работния документ е, се радва на максималната подкрепа от всички страни. ако искаме да постигнем нещо, не можем да останем изолирани в партийните си позиции. Преди да дам възможност на Сесил да направи изложението си, искам да благодаря на всички за конструктивната и плодотворна работа. Не можем да не бъдем амбициозни, ако искаме да постигнем резултат по тази тема. В заключение искам да ви пожелая весела коледа и щастлива нова година. Трябваше да кажа в самото начало, че това е последният етап преди проекто докладите. Процесът беше много сложен, задачата беше сложна, тъй като е, документите обхващат цялото явление миграция. И това е последната дискусия преди да се представят е, проекто докладите. Сесил, искаш да добавиш нещо? Благодаря, господин председател. С приключването на тези последни три работни документа можем да кажем, че почти сме приключили подготвителната работа на проекта за доклад, който беше, ще бъде представен в Страсбург на 18 януари, както успях успяхте да видите, документите са много детайлни, там се анализира сегашната ситуация, предисторията, включени са различни проучвания и доклади от авторитетни специалисти. За всеки работен документ има препоръки от докладчиците в сянка. Не винаги е лесно да се постигне споразумение по такъв документ, желанието за компромис се оказа решаващо. Благодаря на колегата Роберта Мецола за това, че беше готова да обсъжда. Благодаря на докладчите в Сянка, които участваха в работата по този проект. И аз да кажа няколко думи съдържанието на тези работни документи. Ще започна с общата европейска система за убежище и ще е, мина към дъблинския регламент. Няма съмнение, че регламентът не успя да отговори на целите, за които е прият да гарантира бърз достъп до международна закрила и да подобри ефикасността на процедирата и да не се а, е, дава възможност е, за а, е, беженски туризъм. Критикува се дъблинския процес за това, че струва скъп. Критериите понякога се прилагат произволно независимо от иерархията за определене на компетентната държава членка. Превижда се първо наличието на семейни връзки. В реалност основният критерий страната в, на първи вход, според мен, не е най-добрата. мисля, че смятам, че наличието на връзки може да е по-важен критерий. Първият вход често се определя произволно от трафикантите или географиката. Призоваваме държавите членки да я тълкуват принципа на връзки. Това излиза често извън рамките на роднински връзки от първа степен. Следва да се направи прецизен анализ на рисковете и да се, на тази основа да се направят предложения. Нужна е система, която да съответства на принципа на солидарност и разпределението на отговорност между всички държави членки. Система, която да определи прагове за определена държава членка отвъд който не, не са предвидени други възможности, докато други страни не са постигнали своите прагове. Това, за което настояваме е по-добра хармонизация на условията за прием в цяла Европа, за да се избегнат вторичните придвижвания. Трябва да бъдем честни много са държавите членки, които не прилагат разпоредбите на Европейската система за обежище и, нов... и транспонирането в националното законодателство. Някои съображения по работния документ за изграждането на канали за економическа миграция и тук изглеждаме от съществуващите данни. Европейската, европейската нормативна база дава възможност за достъп до европейския пазар на труда. В документа ще видите много данни, които показват, че Европа страда от демографски, от демографски срив, който влияе на пазара на труда. Трябва да се отчетат е, възможностите и качествата на граждани от трети страни, които могат да бъдат е, полезни. Сред 50 е, 50-60% от мигрантите в Европа не идват като економически мигранти. Система, съществуващата система е раздробена, изпълнена с празноти и не държи сметка за глобален подход към потребността на европейския пазар на труда. Предлагаме някои препоръки насърчаваме държавите членки Европейския съюз да е, определи ограниченията на своя пазар на труда и в дългосрочен план Европейския съюз е, да разработи общи правила за економическа миграция, за да се преодолеят е, тези празноти. Да се отчетат квалификациите и знанията на мигрантите, да се разработят различни инструменти, които да ни позволят да откликнем по адекватен начин на предизвикателствата пред Европа. И накрая, директивата за синя карта. Аз не смятам, че инструмента е, може да отговори на потребността на европейския пазар на труда за създаването на канал и възможности законна иммиграция. Комисията трябва да премахне противоречията между паралелните национални системи. Ние бихме искали да се преразгледа директивата и да бъде амбициозна, особено в приложното поле. Последния работен документ е за управление на границите и визовата политика. В съответствие с предложението на Комисията за миграцията, управлението на външните граници е аспект на обща миграционна политика. Призоваваме за по-добро управление на външните граници и да се гарантира пълно спазване на правата на мигрантите, да се прилагат мерките на европейското право. Мерките за управление на границите са свързани с наблюдение на териториалните води. Последният работен документ съдържа технически информация Спряхме се на ролята на Фронтекс и разпоредбите на Шенгенския кодекс. Нашите препоръки са по-ограничени и това е не само поради различия по някои конкретни теми, но и поради факта, че скоро парламента ще се произнесе по конкретни мерки. Имам предвид е, кодекс за визовата информационна система. Комисията трябва да се произнесе по е, европейската гранична охрана и брегова охрана. Предложението за реформа на Шенгенския кодекс. Моята група ще оцени тези предложения. Въпросът е, за човешкия живот е нещо, на което много държим и Презглеждането на кодексите трябва да ги направи инструмент за безопасен достъп до Европа. Благодаря на колегите и всички докладчи в Сянка за сътрудничество, както и секретарията на комисията Либе за техническата помощ. Благодаря. Благодаря ти, Сесил. Скъпи колеги, тъй като нямаме време, нека погледна кои са се записали. Хелга Стивен, Сека Речуите имената. For the FTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg, got, um, and Juan Fernando and Mr. Coelho. I'm not going to close the speakers list there, okay? Please don't... Приключваме с списъка до тук. So, uh, first, um, in terms of shadows, uh, Mrs. Трябва да приключим работа до 6.30. Моля ви, колеги, изказвания до 2 минути. Ако може да приключим работа в 6.30. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, искам да благодаря на докладчиците за дадените обяснения. Трябва да кажа обаче, че те искат, доколкото разбрах, да има възможно най-широка подкрепа за доклада. Е, за да бъдат резултатите добри, всички групи би трябвало да работят е, от самото начало по този доклад, докато ние е, започнахме работа едва към края, когато текстът беше почти готов. Мисля, че това не е добър начин на работа. Разбира се, ние взехме участие в някои от направените промени, но от името на групата не сме доволни от процедурата. За работните документи мога да кажа, че аз бях направила някои предложения. Но след това ги видях включени в инициативите на докладчиците. Има, разбира се, и подобрения по самите политики. Аз вече не виждам къде е нашия подход. Текстът ми се струва нереалистичен, неприложим. Той не отговаря изобщо и на очакванията на гражданите, така че аз съм за преработка на шенгенския механизъм и механизма за преразпределяне. Струва ми се, че съвсем не е достатъчно да говорим само за защитата на външните граници. Трябва да мислим и за центровете за прием, и за националното законодателство. Знаем какво предлага Моти Меркел, но тя приема всички и след това ни кара да си ги преразпределяме. Не, Имайте предвид, че когато ги приемем, те пък имат право на социални придобивки и всичко това е абсолютно недопустимо за холандския избирател. Господин Кирхоп също говори за преразпределението. Да, ние искаме преразпределение, но то трябва да се прави при строго определени условия и контрол на този поток. Необходимо е много сериозно да се помисли за предлаганото в доклада. Благодаря ви, колеги. Моля ви да се съобразявате с времето, Барбара. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на двете докладчици за чудесните документи, които разработиха. Имам няколко критични въпроса, които смятам, че трябва да се разгледат за да не бъдат тези документи момент на фотография. Ще се спра на някои въпроси. Първо Frontex, агенция и за брегова охрана. Новият Frontex, който ще предприеме действия без е, съгласието на държавите членки. Как ще се реши проблема с отговорността? Директорът на Фронтекс не се отчита пред парламента. Ще има една агенция с правомощия, но отговорностите на, са на държави са за държавите членки. Друг въпрос е свързан с дейностите в е, трети страни без е, опазване на държавите членки. Това трябва да се каже изрично в доклада. Е, операциите по издирване и спасяване, според мен това не е приоритет. Според мен в документа на комисия, според мен трябва да бъде в доклада. Последно, онова, което ме тревожи днес е Турция. Ясно е, че подобен доклад трябва да каже ясно, че взаимоотношенията с страна, която системно нарушава основните права, трябва моментално да бъдат преустановени. Ще спра тук, тъй като вече говорих 2 минути и 12 секунди. Благодаря. Благодаря, Барбара. Господин Конрад. Благодаря. Господин председател, и аз благодаря на докладчиците. Мислям, че са разработили чудесен документ в частта му за европейската система за обежище. По другите имам някои съмнения. Смятам, че трябва да се от, отбележи факта, че липсват някои въпроси. Има неща, които трябва да бъдат изяснени. Що се отнася до системата за обежище, при... аз съм на... настроен положителен към такъв тип документ. Системата от Дъблин е документ с много недостатъци. Е, най-сетне се осъзна това. Трябва да се предприеме нещо, за да можем да отговорим на предизвикателство, на което е заложено името на Европейския съюз. Съгласна съм с казането за разпределението на беженците. Трябва да се е, избегна така наречените вторични придвижвания в Европейския съюз. Работи се и по идеята за хуманитарна помощ. Напълно съм съгласен, имайки предвид а, факта, че времето не ни стига. Искам да ви пожелая весели празници. Ще имаме и други поводи да си говорим. Съжалявам, че няма време. Но толкова много задачи имаме, толкова много се опитваме да направим. Както и да я продължаваме. Господин Лопес Агилар, моля ви две минути, колеги. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Корал за това, което току-що каза, защото това беше и Моята цел, разбира се, е двамата, е, двете са докладчици, трябва да бъдат поздравени и госпожа Мецола и госпожа Кенге. Виждаме, че в доклада изрично се споменава, че е крайно време да има законови пътища за тези хора, търсещи убежище, мигрантите, които чукат на вратата на Европейския съюз. Наистина трябва да имаме преработения визов кодекс. И всъщност към групите, които все още се отнесят неохотно към тази идея, трябва да отправим призива да помислят за тези хуманитарни визи. Така ще имаме връзка между членове 19 и 25 от визовия кодекс, който се изпълнява по-настоящем. Ще отворим и много по-добри законови възможности да предоставяме международна закрила съгласно международните хуманитарни норми – Нека наистина да използваме този шанс да привлечем вниманието на останалите групи и да подкрепим този отличен доклад, като го обвържем с бъдещия преработен вариант на визовия кодекс. Благодаря. Господин Коелю е следващия. Благодаря. И аз исках да поздравя колегите Мецола и Кенге за добрата работа. По документа за граничното граничните политики и управлението на границите ясно е, че няма само една мярка, която ще реши мигрантската криза. Какъв е смисъл да управляваме границите, ако не сътрудничим с трети страни? Ясно е, че трябва да се работи холистично по всички аспекти. Управлението на границите всъщност зависи от два водещи принципа. Те са водещи и за шенгенското пространство, споделена отговорност и взаимно доверие. Новият шенгенски механизъм и системата ШИ са двата стълба Фронтекс от друга страна означава споделена отговорност и подкрепа на всички държави членки в управлението на границите, анализа на риска. С всичко това като предусловие ние трябва да вземаме своите решения и за Шенген, но по това ще говорим утре, затова няма да се впускам в подробности. Ефективното управление на границите обаче е е важно, ако искаме Шенген да се запази и същевременно да приемаме бежанците, като зачитаме основните човешки права, трябва да управляваме по-добре границите си и повече от всякога да има взаимно доверие и споделена отговорност. Подкрепям предложението на комисията за гранична полиция по външните ни граници Необходима е цялостна стратегия. Не бива обаче да се страхуваме и да не работим по мерките, които вече са представени. Благодаря, Карлос, и накрая госпожа Уинбърг. Е, е, Благодаря, господин председател. При управлението на границите трябва да имаме предвид, че има и транзитни страни, затова трябва да се снемат пръстови отпечатъци. И госпожа Мецола го спомена. Но какво става в Гърция и Италия? Какво се прави при приема на всички тези хора? Ето, говорим, че може да влязат още 2-3 милиона Необходимо е да се мисли как ще стане преразпределението към различните държави членки. В момента не може да се каже, че преразпределението успява. Как мислите, че ще продължим да работим в бъдеще и какви ще са мерките за държавите членки, които не искат да приемат мигранти? Какво ще ги наказваме ли? Или но ние трябва да сме готови за до година. Това са някои от въпросите. Благодаря. Повръщаме се към докладчиците. Много ви моля кратко. Госпожа Кенге, но много ви моля накратко. След 10 минути трябва да приключи. Много ви моля. Благодаря на всички за техния принос. Наистина можехме да проведем и по-задълбочен дебат, но да отговоря на Барбара Спинели за новата агенция и измененията при Frontex. Това е нещо важно. Ще се преработи регламента. Важно е и преработването на системата за издирване и спасяване, както и управлението на границите. Няма какво друго да кажа. Благодаря на всички. Благодаря ти, Сесил, Роберта. Благодаря, Клод. Аз от цялото си сърце искам да благодаря на докладчиците в Сянка, Сесил и всички служители, които спомогнаха да напишем този доклад, цялата тази купчина хартия, която се надявам да се превърне в един добър текст. Благодаря на всички докладчици в сянка за това, че ни изпращаха документите си, идеите си. Трябва да кажа, че някои от поставените въпроси намират своят отговор в други работни документи, с които също ще работим при съставянето на окончателния доклад. Сигурна съм, че ще има доста изменения. Не храня никакви иллюзии. Но ще минем през обичайната процедура, за да влезе текста в пленарна зала с максимално голяма подкрепа от всички страни. Благодаря и на двете докладчици. Не е лесна тази задача. Въпросът на госпожа Спинели показва, че докато работите по холистичния подход, съвета прави нови предложения, има толкова много нови предизвикателства. Задачата е много обемна и същевременно се иска голяма прецизност. Благодаря на всички, които останаха в залата, защото ние трябва да работим по темата. На 18 очакваме проекто доклада, но още веднъж благодаря на членовете на нашата комисия, които отделиха от времето си днес. И тъй, колеги, продължаваме утре в 9 часа сутринта. Ако някой от вас няма да бъда тук, нека от сега им пожелая хубава коледа. Разбира се, това не е извинение да не идвате утре, защото ще бъда много самотен след без вас. Моля ви, елате в 9 часа.